господин Пирински, създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на деклариран труд. Господин Пирински има думата. Президент, госпожо комисар, уважаеми колеги! Специално искам да благодаря на докладчиците в сянка, както и на партньорите от Люксембургското председателство и от комисията, за особено конструктивния подход и приноси които направиха възможно изработването на настоящото проекторешение. недекларираният труд във все по разнообразните му форми днес лишава така заетите от основните им социални и трудови права като често ги поставя в условия на фактическа експлоатация води до сериозни деформации на пазара каращи фирмите които спазват правилата да преодоляват крайно нелоялната конкуренция от страна на ползващи такъв труд работодатели и лишава данъчните и осигурителните системи от дължими приходи и плащания. точно на тези ощетявани общности и институции дължим настоящата платформа и нейното ранно и ефективно задействане. нуждата от създаването на тази платформа става още по неотложно предвид ескалиращите заплахи не само за трудовата мобилност но и за една от четирите неразделими основни свободи тази за свободното придвижване на хората както и за самото съществуване на съюза. и бих желал да споделя мнението че именно това съзнание за неотложност което все повече се споделяше както от колегите парламентаристи така и от люксембургското председателство и от комисията стана движещата сила за постигане на градивно съгласие около заключителното проекторешение представено днес на парламента. така постигнатият компромис ангажира всички държави членки да са отговорни членове на платформата. предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действие по отношение на множеството болезнени проблеми пораждани от недекларирания труд чрез засилено сътрудничество на равнище на съюза между съответните национални власти заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк кръг заинтересовани агенции и организации. съответно мисията на платформата бе дефинирана така че и да предотвратява ограничава и противодейства срещу недекларирания труд и да насърчава превръщането на такъв труд в деклариран труд. предлаганият вариант на платформата в съответствие с принципа на субсидиарността няма да има правомощия да установява правила и норми. вместо това тя е призвана да предложи необходимата основа за отговорното разглеждане на информация опит и решения като основа за споделени заключения насочени към ефикасното справяне с предизвикателствата на недекларирания труд. дейността в обхвата на платформата включва широк кръг конкретни действия в изпълнение на нейната мисия зависи от решенията на отделните държави членки да използват по целесъобразност заключенията в резултат на такива действия както и от институциите на европейския съюз да вземат под внимание онези от тях които спадат към отговорностите на съюза. вярно е имаше съмнения платформата въобще необходима ли е няма ли да накърни свободата на действие на държавите членки всъщност има ли наистина място за добавена стойност на ниво на съюза за действия за справяне с декларирания труд? бъдете уверени че в хода на консултациите пълният обхват на такива съмнения и резерви бяха предмет на най подробно и изчерпателно разглеждане което и позволи да се постигне широко споделен консенсус и по такъв начин да се стигне до съгласие по взаимоприемлив и поради това работещ проект за решение в резултат на което в крайна сметка въпросът се свежда до следното ангажираме ли се истински да обединим усилия за обща кауза срещу грубите нарушения на справедливостта при недекларирания труд или възразяващите ще се окажат в положението на облагодетелстващи всички онези които експлоатират така нает труд и съответно трупат печалби в резултат на крайно нелоялна конкуренция като при това лишават бюджетите от дължими приходи и плащания. тоест заемаме ли се да възтържествува силата на закона или в преобладаващите случаи оставяме свобода да властва така нареченият закон на джунглата очевидно избор по отношение на който парламента е невъзможно да бъде на две мнения. благодаря ви. Благодаря, господин Пирински. От името на комисията, комисар Тайсен. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, един по-интегриран, по-справедлив вътрешен пазар и борбата срещу социалния дъмпинг. За мен и за комисията това са основни приоритети. На мен лично не ми се харесва понятието социален дъмпинг, защото става дума не за стоки, а за хора. Но, що се отнася до недекларирания труд, не бива да прикриваме особено сериозните последици от него, като използваме по-смекчени формулировки. Недекларираният труд лишава работниците от необходимата им закрила, удължава работното им време, влушава качеството на условията на живот и труд – работниците нямат достъп до механизми за подаване на жалби. Онези, които получават заплащането си на ръка, получават малко пари или дори не получават нищо след месеци усилен труд. Те нямат право на обещетения в случай на уволнение, на помощи за безработни и на каквито и да било други плащания и придобивки по социалното осигуряване. Тези хора не придобиват пенсионни права. Недекларираният труд е несправедливо явление. Несправедливо не само за работниците, но и спрямо тези стопански субекти, които спазват правилата. Малките и средни предприятия са сред първите, които понасят последиците от подобна нелоялна конкуренция. Недекларираният труд подкопава устойчивостта на публичните финанси, и на системите за социално осигуряване, тъй като не се плащат данъци или вноски върху недекларираните дейности. Въпреки, че недекларираният труд е едно скрито явление, тъй като недекларираният труд е едно скрито явление, то може трудно да се измери, но знаем, че е широко разпространено в редица държави членки и е трудно изкоренимо. По прогнозни разчети сивата економика може да достигне до 15 до 20% от БВП на някои държави членки. Госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, ето защо създаването на Европейска платформа за засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, за борба срещу недекларирания труд е толкова важна и значима крачка напред. Платформата ще насърчи сътрудничеството между държавите членки чрез обмен на най-добри практики и информация чрез разработването на анализи и обмена на експертни познания, улесняването на новаторски подходи към борбата срещу недекларирания труд, така платформата ще допринесе за установяването на хоризонтален подход. По платформата се предвижда мултидисциплинарен подход. Ще бъдат обвързани познанията на редица изпълнителни органи, като инспекциите по труда, социалните органи, миграционните органи, органите на данъчната администрация. Подобен подход вече бе приложен и доведе до добри резултати в редица държави членки. Радвам се, че Платформата ще заложи на тези добри примери. Единствено ако приложим съобхватен подход отвъд границите, отвъд отделните дисциплини, ще можем да се справим с това сложно явление и ще можем ефикасно да му противодействаме. Важно е фиктивната самостоятелна заетост да попадне в обхвата на платформата. В тази област трябва да натрупаме знания и да обменим най-добри практики. Накрая нека с задоволство отбележа, че ще се, на социалните партньори в рамките на платформата ще се пада важна роля, както и че се предвижда тясно сътрудничество с Eurofound и Агенцията на Съюза за здравословни и безопасни условия на труд. Накрая, госпожи и господа, нека благодаря на Европейския парламент за всички негови усилия за постигането на своевременно споразумение по платформата. Искам най-вече да благодаря на докладчика, господин Пирински, както и на госпожа Улфскок, която председателстваше тристранните разговори. Благодаря и за проявената компетентност. Благодаря на целия преговарящ екип за усилията му и градивния му подход. Сега предстои съветът да приеме решение за платформата. Това ще бъде на 24 февруари. Така ще можем и официално да поставим подписа си под тази инициатива по време на пленарната сесия през месец март. Междувременно подготвяме и първото заседание в рамките на платформата. То ще се състои преди лятото. Поемам ангажимент да направя всичко, което е по силите ми, за да се увенчае тази платформа с успех. Платформата редовно ще ви информира за своите дейности, ще ви представя работните си програми, както и докладите си. Те ще бъдат на разположение и на съвета, както и на економическия и социален комитет и на комитета на регионите. Разчитам на вашия полезен принос и на подкрепата ви. Благодаря ви и благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. От името на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, господин Дейонг. Благодаря. Действително е добре, че платформата може скоро да започне работа, защото тази експлоатация не може да се случва в Европа. Е, фиктивното самостоятелно заетост не е справедливо явление. Това е една нелоялна конкуренция. Ние искаме вътрешния пазар да работи в нормални рамки. Много се радвам, че много от предложенията на Комисията по вътрешен пазар бяха прияти. И се питаме дали Европейския парламент не следва директно да бъде ангажиран с платформата добре е да има и регулярни доклади от е, комисията ИМКО. Има някои моменти, които трябва да бъдат изразени по-ясно, например ангажимента да бъдем ангажирани повече с дейността. Благодаря на господин Пирински за е, участието по тази тема. Госпожа Кунова от Комисията за права на жените. Ευχαριστώ. Благодаря. Очевидно положението в тази сфера значително се влоши от началото на кризата. Безотговорни работодатели използват, експлуатират работниците и те са принудени да приемат различни видове работа. Такова е положението на пазара на труда. Предложението на комисията определя недекларирания труд по същество, но трябва да се знае, че този труд има различни видове. Примерно има хора, които работят 5 часа деклариран труд, а всъщност работят 8 часа, т.е. 3 часа недекларирани. Също така има и случаи, когато е неправилно се декларира или измамно се декларира полагания труд. Е, и това засяга, разбира се, и работодатели, и работници, и специализираните органи, които трябва да седнат заедно, за да решат как да се борят с това явление в цяла Европа трябва да преодолеем национализма, да можем да действаме заедно, да се вслушваме в нуждите на различните участници, за да може в трансграничен мащаб да се борим с недекларирания труд. Необходима е по-решителна дейност от страна на Европейския съюз. Съжаляваме, че представителите на Европейският парламент, които е, отговарят е, за поддържането на е, да поддържат декларирата, не всички подкрепят предлаганата платформа. Искам особено да благодаря на докладчика господин Пирински за чудесно свършената работа и успешните преговори. Благодаря и на Люксембургското председателство. Мисля, че нашите цели са общи. И сме е, решен, решени да постигнем това, към което се стремим. Е, тръгнали сме в правилна посока и за това съм изпълнена с оптимизъм. Благодаря. Сега представителите на политическите групи. Е, първа госпожа Тон за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, Недекларираният труд определено е сред проблемите в Европа, на които неотложно трябва да намерим решение. От това явление проистичат последици както за бюджетите, така и за отделни хора. В днешно време не можем да приемем социалния дъмпинг тук в Европа. трябва да предотвратим недекларирания труд по места в държавите членки. Онези, които под една или друга форма приемат да извършват такава дейност, обикновено не знаят какви са последиците от това в дългосрочен план. Последиците в дългосрочен план са много по-тежки от краткосрочните ползи, от оцеляването на отделните работници. Има много многообразни форми на недекларирания труд. Използват се и различни подходи за справянето с тях. За това на ниво Европейски съюз е много важно да разработим общ подход и общи насоки за предотвратяването и възпирането на недекларирания труд. Платформата ще бъде правилната стъпка в тази посока. Приветствам решението да се гарантира участието на социалните партньори. Едновременно с това трябва обаче да спазваме и принципа за субсидиарност. Още веднъж искам да благодаря на докладчика, господин Пирински. След дълги и трудни преговори постигнахме компромис. Благодаря госпожа Штайнрук за минута и половина. Аз също, подобно на колегите, искам да благодаря на колегата Георги Пирински и на всички, които участваха в процеса. Недекларираният труд сериозно се отразява върху европейските економики и води до нелоялна конкуренция, явление, което все повече се разпространява в редица отрасли. От това проистичат последици не само за играещите по правилата предприятия, проистичат и социални последици за засегнатите работници преди да се вземе решението за създаването на тази платформа, на ниво Европейски съюз почти нямаше инициативи за борба срещу недекларирания и незаконния труд. Въпреки, че има общо европейски пазар на труда. За съжаление обаче националните органи упражняват своите компетенции единствено в рамките на държавите членки. Платформата е правилната стъпка но това е само едно действие. Трябва да се предвидят мерки с по-обвързващ характер за борба срещу недекларирания труд. Има редица нерешени проблеми, като например идентифицирането на фирмите фантоми, упражняването на контрол върху услугите в държавите членки и извършването на трансгранични инспекции по труда. Всички държави членки трябва да участват в платформата. Това е добре според мен. Добре е също така, че профсъюзите, които много често установяват какви са реалните проблеми с ам, недекларирания труд също ще участват. Необходими са обаче общоевропейски правила с задължителен характер и съвместни трансгранични инспекции по труда. Благодаря госпожа Макинтайр за две минути. Uh, Благодаря. Първо, искам да изкажа благодарности на докладчикът господин Пирински и на докладчиците в Сянка. Много голямо сътрудничество имаше и ние всички се възползвахме от добрите резултати. Не Декларираният труд е много сериозно явление. То се отразява във всички страни членки по отрицателен начин. Особено е свързано и с избягването на плащане на данъци, злоупотреби с системата за помощ и незаконна иммиграция и разбира се, работи в ущърп на законния бизнес и на законно работещите. Затова платформата е един отличен пример как Европейския съюз следва да действа. Тя признава е, суверенитета на страните членки, но дава и допълнителна е, полза с е, обмяната на опит, на най-добри практики с трансгранично сътрудничество. Именно в такъв момент може да се търси и подобряване посредством платформата на сътрудничеството между страните членки, като се оставят те да действат суверенно трябва да си дадем сметка, че нивото на недекларирания труд е различно в различните страни членки. В Обединеното кралство, например, според данни на ОССР, но нивото на недекларираната економика е 1,7%, докато в други страни членки е 30%. Така че за нас приоритета е, е обсега на платформата да бъде ограничен и целенасочен да работи за обмяна на знания и добри практики, а не да прилага стандартизирани подходи. Трябва да се спазват принципът на субсидиарност на страните членки и макар че задължението в, за участие в платформата е задължително, което е добре, съответните дейности са напълно доброволни. Затова и платформата е толкова добра. Госпожо Макинтар, две е, е, сини карти имате. Ще приемате ли да отговорите на въпроси? Господин Зани, заповядайте. Ако обичате, спазвайте времето. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Макентайр, ако правилно съм ви разбрал, то според вас платформата трябва да постави акцента върху сътрудничеството. Не бива в рамките на платформата да се предвиждат мерки с задължителен характер. Но Немалко хора смятат, че би било добре в Европа да се въведе единно минимално трудово възнаграждение. Бихте ли подкрепили една такава мярка? Госпожа Макинтайр, имате думата за отговор. Или може би, нека първо колегата зададе въпрос. Знам, че казвате, че е, страните суверенни ще си сътрудничат, но тук има и един елемент, който колегата опомена. Смятате, че има изобщо някаква причина всички тези добри неща, които очертахте, да не могат да се правят от независим, суверенно страна, като Обединеното кралство, без да се вършат европейско ниво. Това е напълно нормално. Защо да не си го правим сами? Госпожо Макинтайр, имате думата за отговор. Благодаря отговор на първия въпрос, минималното заплащане няма нищо общо с платформата за е, недекларирания труд. Мисля, че бъркате е, моментите, за които говорим. Платформата ще предприема различни дейности и те ще бъдат доброволни. Страните членки могат да избират кое е най-важно за тях – и в такъв смисъл едно засилено сътрудничество е отличен начин ние да работим заедно. А на втория въпрос, разбира се, от там, откъдето идвате вие, от вашата партия, вие не искате да вършите нищо на европейско ниво, но с ваше позволение аз имам друго мнение. Именно в този случай Европейския съюз може да даде добавена стойност и точно в такива случаи ние трябва да участваме, да се присъединяваме към подобни инициативи. Още повече, че всички страни членки е, имат съгласие да се работи за справяне с проблема е, на, за недекларирания труд. Ако вие искате да си създадете подобна организация в Обединеното кралство, ще е много по-трудно, защото тук има възможност да се осъществява комуникация с страните членки на равна нога, без никаква задължителност. Благодаря. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя докладчика господин Пирински, а също и докладчиците в Сянка. Яна, докладчика в Сянка Яна Тюм, за това, че те спомогнаха да може да се създаде тази европейска платформа за по-широко и дълбоко сътрудничество за предотвратяване на декларативния труд. А, значи участието е задължително, т.е. всички страни членки трябва да участват, т.е. ще участват в обмена на информация, анализа, размяна на опит и знания и да допренесат за хоризонталното разбиране на всички въпроси, свързани с недекларирания труд. Но докато участието е задължително, само препоръките за действия, които се подкрепят от платформата, са доброволни. И тук е, е, се крие трудното. След като страните членки са участвали в разработването на инструменти за споделяне на информация за борба с недекларирания труд, тези обаче, които не са участвали активно в тази работа, едва ли ще прилагат тези действия. Е, няма да предложат хармонизиране на закони. Такова нещо не предлага и платформата. Тя предлага само възможност за по дърбока е, сътрудничество. 18% от БВП на Европа е, се пада на недекларирания труд. Това има голямо значение и за работниците, и за обществото като цяло. Много работници са в уязвимо положение и трябва да приемат лоши условия на труд, без осигурени пенсии, без социални осигуровки и така нататък. А обществото, разбира се, има нужда а, и от приходи от данъчно облагане, и от социалните осигуровки. И а, в, в, много важно е в, в, в данъчният пакет да се признае необходимостта от координиране на действията и то а, именно с помощта на а, предлаганата платформа. Благодаря. Ага, госпожа Кари има думата за една минута. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на комисията и на докладчика за доброто ни взаимодействие. В рамките на вътрешния пазар се наблюдава и явлението социален дъмпинг – Работи се при все по-лоши условия. Трудовото възнаграждение е ниско. Това въжи за недекларирания труд. От недекларирания труд проистичат тежки последици както за работниците, така и за обществото. Обществото губи приходи, губи качествени работни места. Във връзка с всичко от това, настоящата инициатива е добра, тъй като ни е необходима координация. Но нека направим и още една стъпка напред. Нека позволим на държавите членки в случай, че смятат това за правилно, да извършват проверки и регистрация. В Норвегия, например, е създадена една структура, която проверява дали работодателите разполагат с съответните документи. Трябва да предприемем по-крути мерки спрямо нези работодатели, които допринасят за социалния дъмпинг. Госпожа Тери Райнке. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо е, комисар, господин Пирински и колеги докладчици в сянка. Недекларираният труд е, е често невидим в Европейския съюз този сектор е, възлиза на 18, над 18% от БВП на страните членки. Това има много отрицателни последици, губят се фискални приходи, нелоялна конкуренция се създава и се е, санкционират всъщност е, работодателите, които изпълняват закона и предлагат нормални условия за труд. А също така се експлуатират работещите отнемат им се основни права и участие в е, осигурителни системи. Ние трябва да се борим с недекларирания труд и то на европейско ниво, за да постигаме резултати. И с тази платформа предприемаме първите стъпки за обмяна на добри практики, за информиране на работещите за техните права, за потикване на страните членки да предприемат по-решителни мерки за борба с недекларирания труд. Защото социал... ако искаме да защитим социалната система и е, трябва да използваме тази платформа за допълнителни усилия за борба с недекларирането, за координация на трудовите инспекторати, подкрепа на подаващите сигнали за на, на рушения, санкциониране на, на работодателите, които експлуатират. Това е едно огромно предизвикателство и то трябва да се преодолява на европейско ниво. Затова нека да използваме тази платформа, за да можем да създаваме една социално издържана архитектура в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Колин с две минути. Единствените работи, които комисията по заедността са работи за, в платформа като подобната националните агенции е, и е, с помощта на секретарят може да се събират да обсъждат тези въпроси. Много често чуваме за е, зловещите и неморални практики на фирмите, които избягват данъчното облагане. Много от тях са от Люксембург, където през 15 години беше министър-председател господин Юнкер. Но очевидно това не е законна практика. А, много хора, които никога не са работили в, в частния сектор, а, трябва да знаят разликата между едното и другото. Причината е за търговци дружества да избягват данък, данъчно облагане защото частните фирми могат да използват парици много по-добре, отколкото когато и да било може да направи това публичния сектор. Ако възприемем подход, който да помага на бизнеса, нещо, което като че ли Джордж Осборн не разбира, Но в много случаи средствата на търкоплатица отиват за банкети но очевидно, че става дума за е, явление. Четвърта милион ще отиват е, годишно за тази платформа за пътувания, ресторански сметки и прочие. Историята показва, че дерегулирането фактически осигурява економически растеж и работа. И за това е необходимо да се отървем от тази говорилня, а също така и работните места в Брюксел, Страсбург и Люксембург и да повишим конкурентоспособността си. Благодаря. Господин Мартан. Благодаря, господин председател, госпожо председател, скъпи колеги. Естествено, че трябва да се борим с недекларирането и защо не е, с платформа, която обединява всички страни и членки. Но се боя, че вие гледате на нещата точно с главата надолу, е, вместо да се питаме каква е причината за недекларирания труд. Е, това означава, че от една страна работодателя и работещия от друга страна са готови да не плащат никакви данни и нищо за социалните осигуровки. Данъци, извинете. Защо? Защото е, е, заплащането не дава възможност на работника да живее добре, а на работодателя да просперира. И това се случва заради политиката на, економика, на економии. И какви са в такъв случай избора на работещия и на работодателя? Работодателя може да се откаже и да изчезне или да излезе от Европа и да изгуби работните места там. Или да е, търси работници от чужбина с намалено заплащане. Затова той е готов да не декларира труда. А работещия с или без работа може евентуално да иммигрира, което не е толкова просто, или да търси помощи за безработни, ама те не са достатъчни, да е, ходи да събира помощи, за да се храни, да търси начин да се подслони. Всичко това е доста сложно или пък да работи на черно, за да има нещо да ядат в хладилника. Така че вашата платформа няма да промени нищо. Особено с сегашния огромен прилив на мигранти, които политиците са готови да посрещнат. Единственото решение за справяне с недекларирания труд е, е възвръщане на силата на економиката по възможност е, е, с един интелигентен протекционизъм и помощ за инвестиции. Господин Зайна Ятмус, минуто и половина. Е, около 44% в сектора туризъм, е, е, където работят много жени и мъже, страда от недеклариран труд. За борба с това явление може да приемем предложенията на тази платформа. Става дума да се избегне не само недекларирания труд, но също така труд в несигурни условия, също така и временната работа но да, явлението ще продължава, тъй като то е в интерес на мнозина. Става дума за отношението между това явление и данъчното облагане. В новия проект закон на гръцкото правителство, например, се предвиждат подробни мерки, но може да си представим какъв ще бъде резултатът за работещите и за социалната сигурност. И на 4 феврари обявена обща стачка в протест срещу този закон. Господин Ман, недекларираният труд не е малозначимо деяние. Само в Германия миналата година щетите обемът на този труд бе 340 милиарда евро. Когато не се плащат социални осигуровки, това вреди изключително на обществото и виновниците трябва да бъдат наказани. Приветствам решението за създаването на европейска платформа. Това е един чудесен пример за добавена стойност на ниво Европейски съюз. Не би трябвало държавите членки по-отделно да се борят за предотвратяването на недекларирания труд. Те би трябвало да могат на ниво компетентни органи да обменят най-добри практики, да имат съвместно съвместен достъп до бази данни, да координират оперативните си действия. Всичко това ще е възможно в рамките на платформата. Разходите за нея са 2,1 милиона годишно, като ще се отклонят средства и от прогрес. Много е важно насоките за действие и наръчниците да не са с задължителен характер. Така ефикасните национални системи за контрол ще продължат да функционират добре. По време на предходния мандат на комисията обаче, щателните проверки в Германия, най-вече в сектора на строителството, не бяха нещо добро. Но тогава комисията, когато сезира Европейския съд, загуби делото. Практиката до момента ясно показва, че злоупотребите и сивата економика са проблеми, които могат да бъдат решени единствено чрез повече проверки. За целта трябва да се доизгради и интегрира вътрешният пазар. Мисля, че компромиса, постигнат по време на тристранните разговори, е добра отправна точка и едно добро начало. Госпожа Улвскок за минута и половина. Толман, фру комисионер. Е- госпожо председател, госпожо комисар, благодаря за това, че можем да провеждаме този дебат. Недекларираният труд води до сериозни загуби за обществената хазна. И също работниците не получават социални осигуровки, изкривява се и пазара, защото дружествата, които не декларират дейността си, имат предимства. Работниците пък са жертва на експлоатация, дори можем да кажем робство, когато е, компаниите не си е, плащат социалните осигуровки на работещите, тези хора нямат нито защита, нито получават пенсия. Така че борбата с недекларирания труд ще повиши сигурността на трудовия пазар приветствам тази първа стъпка в борбата с недекларирания труд и особено се радвам, че там ще бъдат представени и социалните партньори. Те са всъщност трудовия пазар и е, те ще могат да действат ефективно за платформата. Но комисията не следва да спира до тук. Трябва да се работи за борба с безработицата и бедността, затова, така че хората да не приемат каквато и да е работа, за каквото и да е заплащане. Трябва да има и трансгранични закони, които да предотвратяват експлоатацията на работещите, да се осигуряват еднакви условия на труда за еднакво заплащане и е, жертвите на престъпления да могат да оспорват е, условията на труд в съда. Имате синя карта от господин Карвар, Харвард. Приемате ли? Господин Карвар, заповядайте. Благодаря, госпожо. Един от огромните проблеми е, че е, никой не приема недекларирания труд, но нека да погледнем какво се случва в обществото. В обществото винаги ще има хора, които изпадат на дъното и са готови да работят с недекларирана заетост. И всъщност вие се опитвате да направите нещо, което да дава малки подаяния на древни изпълняващи някакви задания, вместо да се търси повече заетост. По този начин всъщност само потиквате повече хора да работят без да декларират. Små företag som konkurrerar med andra små företag genom att малките предприятия се конкурират с други малки предприятия и ако те е, се радват на нелоялни условия, те ще имат предимства. Трябва да има равнопоставеност, трябва да има законност, така че тези, които извършват измами, да бъдат наказвани. Господин Харк, една минута. Благодаря, госпожо председател. Няма съмнение, че трябва да се борим с недекларирания труд, да се опитваме да го предотвратяваме. Е, трябва да създадем система, в която бизнесът е, просто да не желае да използва подобна практика. И тази платформа трябва да бъде стимул за стратегия за постигане на тази цел. Да използваме средствата на Европейския съюз за улесняване е, на увеличаване на заетостта, даване на танъчни предимства на онези, които спазват законите и това да не остане само на хартия. А сега господин Чам, Шамбон. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на госпожа комисаря Днес е един добър ден за Европа и европейските работници, защото най-накрая взехме решение да се борим срещу проблема на ниво Европейски съюз. Този проблем засяга целия Европейски съюз. Затова и може да бъде решен единствено ако постепенно се въведат правила на общо европейско равнище. Ужасяващи са последиците от сивата економика както за социалните системи, така и за данъчното облагане. Недекларираният труд подкопава устоите на демокрацията. Единственото предимство е за онези, които наемат хора без да декларират дейността им. Важно е, че Европейският съюз взе решение да предприеме действия. Това би трябвало да е само една първа стъпка, началото на процеса. Трябва да си взаимодействаме с държавите членки, за да може работниците отново да работят при достойни условия тук в Европа. Господин Пимента Лопес. Е Благодаря, госпожо председател. Политиките за труда заедно с а, другите политики на Европейския съюз а, допринесоха за дерегулиране на трудовия пазар и за подкопаване на условията за труд. В Португалия политиката на тройката допринесе за това, че отчасти или дори напълно бяха подкопани правата на хората. Хората започнаха да се ориентират към незаконен или недеклариран или доброволен труд и предлагането на неустойчива заето само влуши нещата. Борбата с недекларирания труд може да се случва само в националната държава посредством инструменти, осигуряващи сигурност. Е, трябва да се търси и заплащане, което е достойно и е, да се противостои на е, опита на политика на европейско ниво. Господин Шалтес, за една минута недекларирания труд, както много от вас казаха, има сериозни последици в няколко сектора на економиката, пък и други последици. Преди всичко засяга правата на работниците, тяхните пенсионни права, социални права. Тоест има така също и фискални последици за бюджетите на страните. Със създаването на тази платформа, която несъмнено е нещо, което ние може да подкрепим, предстои още много работа след нейното създаване. Трябва да се преразгледат някои аспекти на данъчната политика, която в много случаи на практика просто задължава работодателите да използват недеклариран труд. Също така, онези, които се занимават с обществените поръчки, с, с публичните поръчки трябва да внимават да изпълняват напълно а, закона, а също така необходима информация за онези, които а, участват в това. Имате синя карта от господин Някич, приемате ли синята карта? А, господин Яковчич, че имате 30 секунди. Благодаря, Благодаря, господин Шалтес, за това, че приехте да отговорите на моя въпрос. А въпросът ми е, съгласни ли сте, че, че има големи разлики между страните и тяхната а, а, сива економика. В някои страни това е 1%, а, малко повече от 1%, а другата е до 30%. Значи не е необходим европейска, необходим европейска инспекция за решаване на този проблем. Господин Солтес. Да, благодаря за въпроса. Разбира се, съгласен съм с вас. Защитата на правата на работниците е нещо, въпрос, който трябва да решим на европейско равнище. След като имаме омбудсман и се занимаваме с правата на човека, правото на работа, правото на достойни условия на труд също е право може да имаме обща е, европейска е, инспекция по труда, така както, както обсъждаме въпроса за Европейска прокуратура. Е, наистина има голяма разлика между страните членки. И те разлики, че в една страна са 1% сенчестата економика, в други 30%, трябва да бъдат преодолени. А сега давам думата на госпожа Бекин. Благодаря, госпожо председател. Колеги, съвсем скоро предстои да гласуваме по текста за създаването на платформа за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Тази платформа според мен е една добра форма на сътрудничество, но от нея ще проистекат и разходи по европейския бюджет. Затова нека направим така, че тази платформа не е просто поредната европейска структура, наистина допринесе за борбата срещу недекларирания труд. Не бива работниците да работят при несигурни условия, не бива да бъдат експлуатирани. Имам предвид не само иммигрантите, но и италиански граждани, най-вече работещите в сектора на селското стопанство в Южна Италия. Надявам се, че платформата ще допринесе за борбата срещу недекларирания труд, ще я постави на общо европейско ниво. Госпожа Мелан. Благодаря, госпожо председател. В нашето западно общество устойностяването на човешката дейност се случва отдавна а в други, в други части на страна далеч не, е, далеч не е така. Вече се случва една глобализация, търси се е, производителност и това не, не се отразява непременно положително на отделния човек – признаването на професионалната дейност е необходима като основна подкрепа за економическата дейност на страната и за създаване на социална система, която да има добро качество. И е, това е забележително достижение на европейските страни от векове насам. сам и е, християнския хуманизъм всъщност продиктува създаването на подсобни системи през 19 век, но глобализацията помете всичко това. Е, тъмните сили започват да разрушават социалните достижения и работещите всъщност са, са жертви на измама, на недостойно заплащане. За да можем да се борим с е, Ден декларирания труд трябва да предприемем спешни мерки. Сега новата дигитална економика отново може да създава едно повсеместни измами. Европа дава много лош пример с възможностите да се справя с проблема. Само страните членки по-отделно могат да се справят с този проблем в рамките на едно международно сътрудничество, а не на едно неефективно европейско регулиране, което спира възможността да хората да търсят свободно работа. Знаете какви са и проблемите с мигрантите, хората губят живот там. Господин Фунтулис, една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Трябва а, на всяка цена да се борим с експлоатацията на работниците, на която сме свидетели. А, огромно количество а, труд остава недеклариран. Трябва тези трудещи се също така да се възползват от социалните си права и да могат да получат достойна пенсия, когато приключат трудовия си живот. Под предлога за увеличаване на конкурентоспособността се създават така наречените специални економически зони – А, и свидетели сме на сегашната ужасна криза в Гърция. А, просто не съм сигурен на къде вървим. Сегашната политика не помага на нашата економика. Фактически тя се разграбва от многонационалните компании, гръцката економика. Лефтите το καινούργιο αυτό εργατικό δυναμικό και να επιτύχετε μια... Пред гръцките трудности се а, а, като че ли няма бъдеще. А сега идват иммигрантите, които ще бъдат е, използвани за нов социален дъмпинг. каза се, че имаме нужда от е, милиони от милиони бежанци, но трябва да ви кажа, че хората ще се надигнат и ще ви изхвърлят на бонището на историята. Приемате ли синя карта? Госпожа председател, колеги, казахте между другото за едрия капитал, за едрите компании, не сте ли съгласни, че само като си сътрудничи може да установим къде се полага недеклариран труд и се нарушават правата на работниците, било от големи, било от малки компании. Госпожо, сигурно не сте ме разбрала добре. Не това казах аз. Какво всъщност казах? Казах, че ние трябва да защитаваме всички работници, независимо от това къде работят. Всичките трябва да имат същите права, независимо дали работят за малка или за голяма а, компания. Обаче сегашната политика защитава многонационалните компании, а, а не работниците. Благодаря. А сега господин Лаврю. Госпожо председател, комисар, скъпи колеги, в едно проучване на Евробарометър за 2013 недекларираният труд представлява до 15-20% от БВП на нашите страни. Тоест, това е една е, реална заплаха за економиката и за социалните системи. И положението е много тежко, защото експлоатацията на работещите, нелоялната конкуренция води големи, до големи загуби за страните и за социалните системи. Това води също така и до чувството за несправедливост сред голяма част от нашите граждани, които очакват да има ред. Освен това, някои страни членки могат просто да стигнат в някои региони до пълен крах. Не е необходимо да има допълнително законодателство. Достатъчно е да е, си сътрудничим. Нашите колеги от дясно винаги са готови да отхвърлят всяко законодателство. Добре, но тук става дума за една платформа, която да отоваря очите на европейците за нелоялната конкуренция и да търси е, съвместни усилия на страните членки. Освен това, борбата трябва да се води и в, с посредством превенция, да се търси и съответното национално законодателство за тази цел. Както показа анкетата в Евробарометър, много голям процент от гражданите смятат, че недекларирания труд е, е облагодетелства и двете страни. Затова е ясно, че ние трябва не само да се борим с е, недекларирания труд, но и да облегчим данъчното законодателство, за да създадем по-благоприятни условия за компаниите. Госпожа Анкелиус, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Сега трябва да правим избор между това да нямаме работа, да работим гъвкаво или да работим без да декларираме нашата работа. Но по-важно от, по от този избор е, е да може да се е, извади на светло недекларирания труд, да може да се осигурят правата на хората. Искам да благодаря на господин Пирински и на всички колеги, които е, упорито работиха, за да може тази платформа да стане реалност. Това е първата крачка в правилна посока за постепенно премахване на недекларирания труд, е, злоупотребите с системата на социално осигуровки. Тази платформа също ще подпомогне взаимното разбирателство между страните членки. Това е една от положителните и страни. Е, положително е също така привличането и включването на социалните партньори за идентифициране на проблемите в конкретни отрасли в отделни страни и всички страни трябва да участват в този процес. Например, в Белгия този процес вече доведе до това, че генерал, държавният секретар Томлин предложи допълнителна помощ за социалното осигуряване, за социално осигуряване. Затова искам да попитам госпожа комисара – каква е връзката между този пакет и Защото има връзка между тези неща, необходими са допълнителни мерки, може би, за да решим съществуващите проблеми. Благодаря. Сега госпожа Требезиус. Благодаря, госпожо председател. Докладът за създаването на Европейска платформа за засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, т.е. на работата на черно, бе изготвен в резултат от тежки преговори. Групата на ЕКАРЕ постигна успех по този текст, тъй като най-накрая се наложи идеята, че резултатността от действията на държавите членки в тази област е различна и че няма смисъл да се прилага общо европейско е, решение и че е добре да се прилага общо европейско решение, извинете. Някои държави са постигнали вече добри резултати. Няма нужда да им бъдат налагани допълнителни правила. Държавите имат задължение да участват в консултациите и изготвянето на препоръки, но никой няма да им налага да възприемат резултатите от този процес. Те сами ще могат да изготвят своите правила. Европейският съюз ще работи само като посредник и организатор сектор. Засилва се централизацията в редица области на политика, но тук проявихме разум. За това и ще подкрепя доклада. Би било добре този подход да се прилага и в бъдеще. Благодаря. Следващият оратор, господин Мариньо Епинто. Е, превенção и дисуазão до на... превентивна работа и предотвратяването на недеклатиран труд трябва да бъде основен приоритет и за страните членки и за Европейския съюз, защото той нанася много щети на економическата система, подронва системите за социални осигуровки, създава нелоялна конкуренция, изкривява пазара и води до нарушаване на социалната закрила на работниците. Да не говорим, че това има и трансгранични измерения. Работещите в е, сферата на недекларирания труд е, са винаги необлагодетелствани, сега се наблюдава тенденцията да се използват лица, които да работят като стажанти вместо като професионалисти. Доста компании използват млади хора за специализирана дейност без да им плащат или много под нормалното заплащане. Благодаря, господин Люярик има думата недекларираният труд показва лошото функциониране на нашето общество. Економиите, фактически бюджетните економии увеличават възможността за недеклариран труд. Хората работят несигурно, без социални осигуровки. Те се съгласяват на най-низките условия всичко това, разбира се, води до липса на приходи за държавните бюджети и за социалната, системата на социалните осигуровки. Това, което предлага комисията за нов модел за самостоятелното предприемачество, също ще допренесе за това. Става дума за пренебрегване на а, възможностите за а, предотвратяване на недеклариран труд. Трябва обаче да се отиде по-далеч. Трябва да се преразгледа директивата за командированите работници. А, също така да имаме Европейска инспекция по труда, за да се създадат условия за сигурна заетост и социална защита на всички. Благодаря. А сега Лопе Фонтане за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Възстановяването на економиката на всички нива на обществото изисква продължаване на действията за стимулиране на заетостта и за разкриване на качествени работни места. Сред тези мерки трябва да е борбата срещу недекларирания труд, срещу въздействието, което оказва той върху обществото. Недекларираният труд засяга работниците, тъй като се ограничават техните права, намалява трудовото им възнаграждение, урязват се и пенсионните им права. Недекларираният труд влияе и на системите за социална закрила, води до нелоялна конкуренция между стопанските субекти, води и до сива економика. Нека ви цитирам една доста показателна цифра. В Испания има доста висок процент на безработица. Вероятно там има около 4 милиона хора, извършващи недеклариран труд, което възлиза на 18% от економически активното население. 1,3 милиона са хората пряко засегнати от това явление. Трябва да се борим срещу бича на недекларирания труд. Тази борба е изключително важна. Държавите членки трябва да трансформират недекларирания труд в деклариран. Трябва да ги подпомогнем в тези им усилия, да работим за по-добро колективно трудово договаряне и разкриването на качествени работни места. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря. Благодаря, госпожа. Благодаря на докладчикът за професионалната му работа и за професионално проведените преговори. Аз се безпокоя не само от това колко се разпространява недекларирания труд, но и колко толерантно е обществото към това явление. За това трябва да подтикваме страните членки да работят повече по превенция, по образоване на гражданите, за да няма оправдание за недекларирания труд. Обществото трябва да е наясно какви са последиците от него, защото е, хората нямат социални осигуровки, биват е, заплащани на много ниско ниво, не получават пенсии по-късно, а страните членки не получават доход, което също се отразява върху системите на социалните осигуровки и вътрешната економика. Също така се изкривява и конкуренцията. Трето, недекларираният труд се разпространява главно в отраслите, където работят жените, за примерно грижите за възрастни хора или деца, домашна работа. Много често това са само жени и трябва да има повече контрол върху тези отрасли. Да се извежда работата на светло. Хората, работещи в тези сектори, нямат никакви социални гаранции. Затова се надявам, че платформата ще има ефективни резултати, ще засили сътрудничеството между страните членки. Госпожо комисар Тайсън, вие казахте, че ще направите всичко възможно платформата да стане ефективна преди лятото. Успех! Господин Краснодепски, една минута. Благодаря, госпожо председател. Европейската платформа, която обсъждаме, може да допринесе за намаляване на недекларираният труд само ако страните активно обменят информация и положителен опит. Тази платформа не трябва да стане начин за налагане на едно решение за всички. Също така необходимо е премахването на някои прекалено тежки данъчни ставки. друг проблем, който трябва да бъде разгледан, това са негъвкавите закони в областта на трудовото законодателство. Трябва да се погледне и пенсионната система, която много често се използва за облегчаване на бюджетни проблеми, решаване на бюджетни проблеми. Също така отношението на работниците и работодателите е много важно. Госпожа Хесменова. Силването на сътрудничеството на европейско ниво за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд е изключително важно не само за европейската економика и държавните хазни, но и за самите граждани. Недекларираният труд и работата в сивия сектор сериозно накърняват възможностите на хората да ползват социалните придобивки, които би трябвало да са налични по подразбиране такива са например натрупването на осигурителен и пенсионен стаж използването на отпуск за почивка по болест или за майчинство допълнителното заплащане за извънреден труд. много често работещите в европа са поставени в безизходно положение и по принуда се съгласяват на подобни уговорки. високите нива на безработица допълнително допринасят за това ето защо трябва да приветстваме мерките насочени към отстраняването на това явление и да поощрим както сътрудничеството между държавите членки така и между националните органи на централно и на регионално ниво. благодаря. госпожа козловска раевич за минута и половина. Благодаря дами и господа. Недекларираният труд струва много на обществото. Той изкривява пазара, лишава хората от техните права. Затова има нужда от тази платформа. И не може само да слагаме акцент върху инспект акции. Много е, хора работят е, по подобен начин само защото нямат никакъв друг избор. Затова борбата с недекларирания труд трябва да се занимае повече с повече прозрачност, с е, структуриране на а, рамката за различните видове труд. По-добро по регулиране също така е необходимо, особено за домашната а, работа. Много е трудно да се контролира, примерно, труда на домашните помощници. В Белгия има специални купони и във Франция и системата работи много добре. Би следвало да се възползваме от подобни примери. Тук се поставят много е, проблеми, включително с демографията, с възможността на жените да работят. Е, за това трябва да има и съответно регулиране на трудовия пазар а, и да има улеснения за работодателите. Едва тогава да има е, инспекции. Господин Менифе, една минута. Благодаря, госпожо председател. Изправени сме пред важен въпрос. Създаване на европейски орган с много важна цел. Помагане на европейската економика да преодолее проблема с недекларирания труд. Става дума а, не само за това, става дума за конкуренцията. А, недекларираният труд е заплаха за цялото общество, за здравето и безопасността на работниците, заплашва промишлеността, застрашава промишлеността и селското стопанство. Вреди на социалната тъкан, експлуатира бежанци и емигранти. Затова Европа трябва да намери решение с участието на страните членки, на Европейската комисия, на гражданското общество и на работодателите, за да бъде решен този въпрос на европейско равнище. Дългосрочната цел трябва да бъде озаконяване на засегнатите работни места. Заедно с колегите а, а, съм съгласен с с това, че господин Перински е свършил чудесна работа. А, от тук нататък предстои още много обаче. Трябва тази платформа да бъде приложена колкото може по-бързо от страна на Европейската комисия. Сега госпожа Стевенс. Yes. Благодаря. Госпожо председател, госпожи и господа, според мен настоящото предложение е много добра стъпка в правилната посока. Недекларираният труд е огромен социален проблем. Той се отразява изключително неблагоприятно върху економиките на всички държави членки. Затова и те трябва да си сътрудничат за ефективни и ефикасни действия за борба срещу това явление. Във връзка с това е много добре, че предстои да се създаде европейска платформа за бързия и ефикасен обмен на информация и най-добри практики. Изключително важно е Европейският съюз активно да играе роля в този процес. Докладчикът упомена също така, че Европейският съюз спазва принципа за субсидиарност. Т.е. платформата ще бъде само подпомагащ инструмент. Държавите членки трябва да разработят свои индивидуализирани стратегии за борба с явлението. И тъй като това се отразява в доклада, аз ще го подкрепя. Госпожа Билбао Барандика за една минута. Президента, регуляри... Благодаря, госпожо председател. Регистрирането на недекларирания труд – е справедливо, защото е, то защитава е, работниците, които биват поставени в неблагоприятни условия. Ние трябва да търсим изваждане на светло и е, работещите в сферата на услугите. Необходимо е да има и регионални стратегии и работа на европейско ниво. С този проблем се сблъскват най-вече жените и за това е много важно да има и конкретно законодателство за борба с неравнопоставеността в това отношение. Трябва да се сложи и по-голямо ударение на мерки, които да предотвратяват е, подобни е, практики, за да не се нарушава социалната ни економика. Госпожа Рибейро на декларирания труд е социално и економическо зло с много сериозни последици. Накърнява правата на гражданите, има сериозни бюджетни последици, намалява бюджетните приходи в държавните хазни. И затова решението за създаване на платформа за борба с сивата економика е много важна идея. Много важно е социалните партньори да участват в тази работа. Освен обената на най-добри практики, страните членки трябва а, да се опитват не само да предотвратяват, но и да санкционират онези, които а, а, дават а, недекларирана работа. Има много работни места, които стават превръщат се в недекларирани, поради това, че не са регистрирани. Необходимо е значи, да се а, борим с всички случаи, където хората работят без да е декларирана тяхната работа. В Такива случаи има редица. Бизнесът трябва да разбере, че може много да спечели от озаконяването на всички работни места. Комисията трябва да се заеме и с въпроса за данъчното облагане на печалбите за да могат търговските дружества да оцеляват с това, което, чрез това, което печелят. Необходимо е някои страни членки да променят данъчните си ставки, така че те да не стимулират избягването на данъчното облагане, да може всички работни места да бъдат регистрирани и обложени както се полага. Госпожа Регнер, благодаря. Уважаема госпожо комисар, за мен е особено важно дружествата фантоми да попаднат в обхвата на дейността на платформата. Защо? Защото подобни субекти злоупотребяват с социалните системи. Освен това, работниците в случай на правен спор може да се окажат в по-неблагоприятно положение. Недекларираният труд е скандално явление. Имам предвид не само в обичайните си проявления. Имам предвид и фиктивната самостоятелна заетост. Под формата на подобна заетост обикновенно извършват дейност цели дружества, които по този начин заобикалят изискванията на трудовото и социално законодателство. Трябва да се борим срещу тази форма на недеклариран труд. Особено важно е, според мен, платформата да допринесе за създаването на доверие. Доверие към трудовите инспекции. Подобно доверие трябва да се проявява и отвъд националните граници. Трябва да знаем какви са недостатъците на системата по места в държавите членки. Във връзка с това, с радост очаквам първите доклади за действията предприемани от държавите членки. Това е само първата стъпка по един много дълъг път. Надявам се, че когато стигнем до края му, ще можем да създадем и общо европейска инспекция по труда. Благодаря, госпожа Тум. Госпожа Тум не е в залата. Господин Ролан. One minute and a half за минута и половина. Е Недекларираният труд е от е, ключово значение, защото той е основен за е, сенчестата економика. Затова и страните членки трябва непременно да създадат някаква форма на синергия на европейско ниво за борба с това явление. Затова и с ентусиазъм ще гласувам за създаването на тази платформа. Огромни са отрицателните последици от този труд за страните членки, за стабилността на социалната система, за дружествата, защото се създава нелоялна конкуренция, за хората, които губят право на безработни, на пенсия, на осигуряване в случай на инциденти на работното място – това какво означава подобни работещи, ако се случи нещо с тях, нямат никаква закрила. И тази врата за сенчестата економика трябва да бъде затворена. Много е важна ролята на социалните партньори тук. Трябва да се борим и с явлението фирми фантоми, също и с социалния дъмпинг. Платформата е една първа стъпка, е, нейното създаване – трябва да бъде последвано и от е, съответни мерки на трудовите инспекторати в страните членки. Надявам се европейското пространство да стане едно пространство на борба за социална справедливост и борба с социалния дъмпинг. Благодаря. Господин Лопес, минута и половина. Президента, ойдемос. Благодаря, госпожо председател. Е, с радост е, приемаме подобна положителна крачка в борбата с незаконния, недеклариран труд. Чрез обмена на най-добри практики и размяна на информация ще може да преодолеем економическите и социални проблеми, свързани с недекларирания труд. В някои случаи в Испания 20% е, от БВП достига недекларирания труд – Онези, които работят в сивата економика, са жертви на това явление. Те нямат права като трудещи се, нямат социална защита. Това вреди на економиката, вреди на пазара на труда, вреди на бюджета на, една страна. В предлаганата платформа има някои положителни страни. Предвидено е колективното трудово договаряне, всички работят, всички ще бъдат, ще участват в тази платформа. А социалните партньори също ще играят важна роля. Това е крачка напред, но тя е само първата крачка. Още много има да се направи. Необходими са решителни мерки по този път, за да може наистина да преодолеем този бич за нашите общества и нашите економики. Благодаря. Сега госпожа Солдеева. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, днес сенчестата економика струва над 2100 милиарда евро в Европа. Това, разбира се, на нанася е ущърп на държавните каси и на правата на работещите, особено за малките и средните предприятия, които са първите жертви. Платформата, която приемаме днес, трябва да се счита само за първата стъпка в борбата с недекларирания труд. Защото най-сетне на една маса сядат всички страни членки, за да проведат един по-задълбочен диалог и да търсят мерки за ограничаване до ограничаване на явлението е, фирми фантоми и недеклариран труд. Тук ще могат да се изчистят и отговорностите и неяснотите в законодателството. Тази платформа обаче не, остава, не трябва да остава просто едно е, явление без съдържание. Там трябва да се търси и засилване на контрола и санкциите. Също така, евентуално в един момент ще трябва да се работи и за върху измамите, свързани с командироване на работещите. Но една платформа сама по себе си няма да свърши всичко. Страните членки трябва да се вземат с политически ангажимент за борба с това явление, за създаване на партньорства, които да работят за извеждане на труда на светло. Господин Саймън. Um, Благодаря, госпожо председател. Искам първо да отбележа, че е малко странно, че днешният дебат е, се провежда след е, преговорите, е, които така блестящо е приключил господин Пирински. Тоест, ние обсъждаме нещо, по което вече е постигнато съгласие. Като че ли, <laughs> като че ли това е недеклариран труд от страна на парламента. А, но, искам да отговоря на колегите от ЮКИП тук те малко ни показаха така, малко театро направиха, но доста глупости се, бяха казали, се казаха. Опитват се да ни получават какво трябва да представлява конкурентоспособността, но както е обикновено те нито разбират какво значи конкурентоспособност, нито пък разбират от економика. Защото пазара на труда се нуждае от регулиране. Защото хората страдат именно от липсата на регулиране. А най-много страдат малките и средни предприятия. Те не се конкурират с многонационалните компании, а става дума за хора, които не плащат данъци, не плащат социални осигуровки. Ако разбирате каквото и да е, това най-добре трябва да знаете. Господин Чулте, за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, Днес бяха цитирани много примери в подкрепа на необходимостта от борба срещу недекларирания труд. Тази борба е важна както за държавите членки, така и за работниците. Една от причините, поради които трябва да я водим, са опразнените държавни хазни. Ако разгледаме цифровите данни за недекларирания труд в държавите членки, то ще видим, че цифрите са много високи. 24,6% от БВП в Гърция, например. В Германия Делът на недекларирания труд от БВП също не е малък 13%. Има и добри примери, като например Австрия, където стоиността е по-малко от 10% и по-точно 7,5%. Задължителното участие на експерти от всички държави членки в тази платформа е една важна крачка напред. Целта на платформата е да се обменят най-добри практики. Важно е също така, че тази структура следва да разработи работещи методи за борба срещу недекларирания труд на ниво държави членки. Тя следва да подпомага борбата на държавите членки. Бе избягнато хармонизирането на мерките за борба срещу недекларирания труд. Това според мен е добре. Много е добре, че целта е да се обменят най-добри практики. Не следва да се разработват правила с задължителен характер в рамките на тази платформа. Това е едно разумно, според мен, решение, което ще подкрепя. Господин Шогор за минута и половина. Независимо от конкуренцията в бюджетната сфера, недекларирания труд не се радва на вниманието, което е необходимо да му се отнава на европейско ниво. Коментира се, че няма реално обяснение за динамиката на този труд, противно на очакванията недекларираният труд не нараства непременно в е, моменти на бюджетни економии. Но това, което се вижда от цифрите е, че е, някои страни членки се справят по-ефективно с този проблем от други. Примерно цифрите за Австрия са пет пъти по-малки от е, тези за моята страна, например. Ако платформата успее да пренесе добрите практики между страните членки и да извади на светло част от сивата економиката, така ще се осигури устойчивост на публичните финанси, а също така и ще се прекрати експлуатацията на милиони работещи без социална закрила и без други гаранции справянето с недекларирания труд трансгранично ще възстанови и така търсеното доверие в функционирането на единния пазар. Благодаря. Господин Ванден Канделаре, минута и половина. Госпожа комисар, дами и господа, нелоялната конкуренция подкопава доверието на гражданите в европейският проект. Създаването на тази платформа е още една важна крачка за борбата с незаконният и недеклариран труд. Обаче трябва да сме сигурни, че правилата се спазват от всички. И тук Европа трябва да изиграе своята роля – ние носим отговорност към работниците, които са а, заети в, а, да полагат недеклариран труд. А, това се отнася особено за уязвими работници, като мигра и мигранти и жени. Разбира се, Единият вътрешен пазар е едно от нашите най-големи постижения и затова трябва да сътрудничим. Сътрудничеството има ключово значение. Това е абсолютно, това е абсолютно необходимо. Ако искаме да постигнем успех, необходима е инспекция, трудова инспекция, необходимо е, е цифровизация на данните, на вътрешната информационна система, на вътреш, единния вътрешен пазар. Правим кратка крачка в важ, важна крачка в правилна посока. И затова очаквам, както сигурен съм и вие очаквате, пазара, пакетът за труда и мобилността от страна на комисията. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първо господин Еплен за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Недекларираният труд и фиктивната самостоятелна заетост се отразяват върху всички държави членки. Предотвратяването и възпирането на недекларирания труд спадат към компетенциите на държавите членки, но би било желателно да се намеси и Европейският съюз. Недекларираният труд се отразява неблагоприятно върху бюджетите и администрациите на държавите членки. Става дума най-вече за социално явление, което се отразява неблагоприятно върху социалния, семейния и професионалния живот на много европейци. Естеството на това явление предполага, че ако искаме да се справим с проблема, ще трябва да гарантираме взаимодействието на партньорите във всички области. Платформата ще зачита принципа на субсидиарност, нещо, което приветствам. Приветствам също така и идеята за пълноправното участие на социалните партньори. Надявам се, че всички партньори наистина ще си взаимодействат и ще разработят ефикасни стратегии. Благодаря, госпожа Грапини. doamna doamna comisar. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Оценявам е, доклада и необходимостта от подобна платформа. Закъсняла е, но е добре, че все пак я има. Аз съм член на Комисията за вътрешен пазар и докладчик в сянка по доклада. Не искам да повтарям всички изредени вече отрицателни последици за труда на черно за върху единия пазар. Говори се за малките средни предприятия, за работещите, а пък и за държавния бюджет. Мисля, че е много важно да се е, наблюдава и развитието на тази мярка, добре ще е всяка година да има доклад пред парламента, а не на 4 години, защото обмяна на добри практики е необходим. И аз не считам, за разлика от колегите от дясно, че не е нужно сътрудничество за борбата с това явление. Много е важно да има консултации с социалните платформи, а също и да се повишава осведомеността както на работодателите, така и на работещите, за да не се разширява това явление. Благодаря, госпожа Шойдрова. Пани е, мисто председкиня. Благодаря, госпожо председател. А, уважаеми колеги, единия пазар несъмнено трябва да има минимални норми, които отговарят на европейските принципи. Принципи на справедливост и върховенство на закона. Но недекларираният труд е проблем за целия Европейски съюз. За жалост, неговият обем расте. От това страда и Чешката република. 19%, на 19% се оценява обема на недекларирания труд. А ние с радост ще участваме в предлаганата обща платформа. Целта е не да се създават нови правила, а да се даде възможност за обмяна на информация, на най-добри практики, за да може страните членки ефективно да се борят срещу това отрицателно явление – ефективността на платформата и нейната сравнително а, ниски разходи също са много важни. Господин Тимас. Благодаря, госпожо председател. Недекларираният труд е свързан с дерегулирането. Безработицата налага на работодателите да прибягват до недеклариран труд. От това проистичат огромни загуби за държавните хазни под формата на пропуснати постъпления от данъци. Това явление е особено разпространено в Гърция, където укриването на данъци се извършва в огромен мащаб. Ако държавата наистина проявява воля, тя може да се бори срещу укриването на данъците. За това, според мен, е важно проблемът да бъде признат и на общо европейско равнище. Важно е, според мен, че предстои да се създаде тази платформа за обмен на най-добри практики, но конкретните мерки спадат към компетенциите на държавите членки и трябва да работим на национално равнище, ако наистина искаме да се преборим с недекларирания труд. Благодаря, господин Силикиотис. Благодаря, госпожо председател. Недекларираният труд е много сериозен проблем за целия Европейски съюз. И не бива да объркваме обаче недекларирания труд с избягването на плащането на данъци. Безработицата, програмата за економии, целият контекст бизнес среда е такава, че е, дружествата експлуатират е, работещите, а е, съответните органи си затварят очите. Настоящата платформа може да бъде полезна, но не следва да замества дейността на национално ниво. И ако реално искаме да се борим с недекларирания труд и социалния дъмпинг, трябва да започнем с приемането на законодателство, което да защитава работещите – и е, съответно да се преодолеят проблемите с колективното е, договаряне. Програмите за бюджетни економии и меморандума в Гърция осъжда работещите на много неп... несигурна работа. Има и други искания за изказване, но сега давам думата на госпожа комисар Тайсън да представи заключенията си. Заповядайте. Може би, мисля, че е нормална процедура, когато има спонтанни изказвания, да бъде дадена думата на, всеки, на всяка политическа група. Не е дадена думата на ЕСПД до сега. Председателката, да, но това става по преценка на председателката и с това колко време разполагаме, тъй като имахме много сини карти, въпроса сини карти, не разполагаме с време и а, за това реших да прекратим спонтанните изказвания. А, опитвам се да бъда справедлива. А, а, вие а, от а, е, Европа, свободата и пряката демокрация, е, имахте въпроси с синя карта, така че имахте възможност да участвате в дебата. Давам думата на комисията в името на госпожа комисарката. Благодаря, госпожа председател, почитаеми дами и господа. Днес ще одобрим е, решение за интензифициране на борбата с недекларирания труд. А утре ще гласуваме, както бе споменато, върху по пакета за избягването на данъчното облагане. Тези две мерки са, взаимно се допълват. Защото Европа не е някаква територия. Европа е една общност с общи социални ценности. С тези две мерки ще се борим с недекларирания труд, ще създадем еднакви условия за всички търговски дружества и малките и средни предприятия най-напред ще оценят тази мерка. Ще се бориме с недекарения труд и за създаване на качествени работни места в полза на всички. Почитаеми дами и господа депутати, тази платформа ще обедини усилията на всички, включително на социалните партньори. Те много по-добре от нас знаят как стоят нещата на място. Платформата ще създаде структура, но тя няма да бъде задължителна по отношение на мерките, които трябва да се вземат. Платформата няма да замени инспекциите по труда в страните членки. Няма да е налага на страните членки решения, но тя ще даде възможност на страните членки да бъдат по-ефективни в своите инспекции, в своята дейност и е, да се вдъхновяват от най-добрите практики е, в други страни. Е, смятам, че вие ще се присъедините към това мнение. От името на комисията мога да кажа, че на нас може да разчитате да окажем необходимата подкрепа на тази платформа ще докладваме на Европейският парламент, за да знаете какво става. По отношение на пакета за трудовата мобилност, който не е обект на този дебат, но няколко души тук го споменаха. Във връзка с този пакет, надяв, искам да се кажа, че се надявам да работим заедно, за да можем да създадем политическите рамки за изпълняване на този пакет, който също е, се нуждае от равнопоставеност на всички и е, социална равнопоставеност, наред с насърчаването на мобилността на труда, нещо, което е много важно. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка, на всички участници в, тристранните преговори е, и се радвам от постигнатият резултат. Благодаря, госпожо комисара. Сега давам думата на докладчика господин Пирински. госпожо комисар, колеги. Обеден съм, че днешните разисквания преследваха една много важна цел. Както заяви госпожа комисаря в уводните си думи днес сутринта, проблемът е сложен и особено сериозен. Тя изтъкна също така, че е необходимо да стигнем до конкретни, недвусмислени изводи, както и да вземем решения за конкретни решителни действия. Нека се спра върху основните, според мен, заключения от днешните разисквания многообразните последици от недекларирания труд за постъпленията от данъци и системите на социално осигуряване излагат на риск тъканта на обществото в държавите членки и в Европейския съюз като цяло. Вчера вечерта Управителят на Европейската централна банка, господин Драги, в уводните си думи заяви, че в Европейския съюз се увеличават действията, които представляват заплаха за економическото, социалното и териториално сближаване. Мисля, че той не случайно започна изложението си именно с тези думи, защото Каквито и мерки искаме да предприемем за инвестиции, разкриване на работни места и други, ако е разрушена изначалната тъкан на обществото, то всички наши действия ще бъдат обречени на провал. Госпожо председател, ако правилно съм разбрал казаното от колегите, платформата ще постигне правилния баланс между потребностите на отделните държави членки и необходимостта от действия на общо европейско ниво с цел по-ефикасно справяне с проблема. Виждам, че времето ми свършва, затова нека само още веднъж заявя, че се надяваме, че платформата ще влезе в действие преди лятото. Високо оценявам подкрепата, която ще ни окаже госпожа Тайсен. Ще трябва въпросът да се обсъжда отново и отново в пленарната зала и в ресорните комисии. Фактът, че вече го е правим, означава, че са необходими и по-решителни действия. Благодаря ви.